liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, мисля, че все пак трябва да започнем, дори и редовете тук да не са изцяло запълнени. Надявам се обаче, че тази ситуация ще се промени. Искам да ви приветствам с добре дошли на нашето световно заседание – което ще бъде белязано основно от изслушването относно стратегията на Европейския съюз за младеща. Нашата комисия в момента изготвя доклад за приложение на Европейската рамка за сътрудничество за периода 2010-2018 година за оценка и е, политически препоръки след 2018 година. Целта на доклада, който е изготвен от нашата колега Айда Канисабал, беше представен през февруари този доклад се състои в това какво на европейско равнище можем да направим по-добре, отколкото до сега, за да можем да отговорим на нуждите на младите хора, за които правим тази политика. Как можем да е, определяме по-добре е, референтни показатели, да постигнем колегиален дух на национално и регионално равнище, на европейско е, равнище също една политика за младите хора, която е създадена най-вече с участието на млади хора. Това са някои от въпросите, които ще обсъдим при днешното публично изслушване и както винаги сме поканили няколко гости, които сега с удоволствие ще ви представя. Първо госпожа Маргарит Потар, директор за стратегическо партньорство и комуникации е, Европейски регион в е, Световната организация на скаутите. След това господин Вилем Ямар, е, член на ръководството на Европейския младежки форум. Европейския младежки форум е също един е, добре дошъл гост в нашата комисия, господин Денис Еташъл, е, депутат, който отговаря за култура, спорт, сътрудничество в е, Сан Себастиан, Испания – и госпожа Еленкова, ръководителка на проектен екип, който се занимава с структурирания диалог в Националния младежки форум в България. Освен това, искам да приветствам най-сърдечно господин Боли. Той е председател е, на е, Околийския съвет е, на Сагитас в Румъния по тази тема и искам да съобщя едно малко изменение в обичайната процедура на изслушване, за да получим по-оживена дискусия. Предвиждам всеки от нашите гости да получи думата за 10 минути и след това ще направим нещо като пинг-понг, като вмъкнем кръг от въпроси, където обаче всеки депутат за една минута може да зададе само въпроса, не да прави изказване и след това непосредствено ще даваме думата на този, към който е отправен въпроса. Аз мисля, че е, по този начин това изслушване ще бъде по-скоро под формата на диалог. Ще изпробваме този подход днес и ще видим дали наистина ще оживи дискусията. И веднага сега, без да се бавя повече, искам да дам думата на госпожа Опота за нейното малко изложение. Много ви моля, спазвайте регламента от 10 минути. Имаме време до 17 часа. Искаме, разбира се, и да имаме достатъчно време за дискусия. Давам ви думата. Благодаря за поканата. Аз ще представя движението на скаутите, около 15 милиона млади хора в повече от 60 страни. В Европа е, близо 2 милиона са членовете. Това е движение за образование и организиране на младите, е, независимо от техния происток. Искам да обърна внимание как европейските стратегии как, е, могат да създадат е, инструменти за така нареченото властяване, empowerment в Европа. Е, как да се ангажират, как да се създава култура за доброволчество. След това ще говоря и за ролята на младежките организации в стратегията. First, Um, e Европейската стратегия за младеща е много добра за създаване на ангажимент и това е един от основните и моменти. Както знаем, доброволчеството е много е, добър начин да се засили е, ангажимента и е, чувството на гражданство, чувството, че принадлежиш към една общност. Както знаем, видяли сме и от проучвания, младите хора, които участват в младежки организации и добро, са доброволци, много по-често се ангажират по-нататък и в общността и живота на обществото. Младите е, хора, поне делът на млади хора, които се занимават с доброволчество, се увеличава, т.е. стратегията отбелязва успехи в някои измерения. Но мисля, че можем да вървим и по-нататък, можем да постигнем повече, можем да стигнем до повече младежи, ако на европейско ниво разгледаме как съответните политики ще имат отражение върху системата. В момента стратегията засяга само една програма за европейското доброволчество – и много малко хора, млади хора. Това са дейности, които могат да се извършват в свободното време, ежедневно или ежеседмично, там където живеят младите. Но Европейската стратегия не стига, това е заключение на Европейската комисия, не стига до всички млади хора и не поставя в по-широко измерение политиката за доброволчество. Надяваме се, че Европейския корпус за солидарност, знам, че вие ще излезете с позиция, ще стигне малко по-далеч отвъд тези е, програми, не само за мобилност на доброволчеството, но и координация на съответните политики в страните членки, така че във всяка страна да има закон за доброволчеството, те да, доброволците да имат права и съответно младите хора да имат отношение към националните си организации. Искам след това да коментирам демократичното участие на младите хора. Това е основен елемент от е, е, стратегията за младеща на Европейския съюз. Тоест, младите хора да могат да вземат е, участие в вземането на решение. Един от основните проблеми е как да стигнем до повече младежи. Това винаги е основен проблем, е, когато се говори за създаване на диалог. Винаги е въпрос как да се стигне до, по, до повече хора. Е, необходимо е да има системен подход – в опитите да се стигне до хората, защото младите хора представляват много различни слоеве на обществото. Активно а, присъствие в училищата, в младежките лагери, а не да се чакам младите хора да ни потърсят. Това е недостатъка на всички тези процеси. А, разработени са много онлайн инструменти и платформи, със съответния хаштаг, с така нови подходи, но те не са толкова ефективни в достигането на повече, до повече хора. Трябва да се търси стига, а, така, подход към хора, младите хора през социалните медии. Там така можем да стигнем до там, където те живеят Важно е да се развиват и националните младежки съвети. съвети. Диалога е едно, но за да се осъществи процеса на участие на национално ниво, той трябва да се развива и на местно. В момента има разлики в страните членки. В някои страни има много добре е, функциониращи национални младежки съвети, които биват консултирани във всеки момент, когато се изготвят закони, свързани с младеща, но в други страни това не е така. Новата стратегия трябва да създаде и инструмент за мониторинг при координирането с страните членки, за да има по-систематичен подход по темата. На европейско ниво имаме много добро законово основание за участие. Това е член 165.2 от е, договор от Лисабон. В този член се дават право на Европейската комисия да търси участието на младеща в, демокра... в европейския демократичен процес. Структурният диалог за момента е единствения инструмент. Той обаче, за съжаление, не се обръща към всички европейски е, програми, като Еразъм и програмата за младежка заетост. Там младеща не участва. Смятам, че е важно комисията да обръща внимание на страните членки да ангажира младите хора, но и те, комисията трябва да търси участието на младите хора в собствените й програми. В структурния диалог има ограничена възможност за изграждане на европейско измерение – няма системен диалог с Европейския парламент, определено има как да се подобри този структурен диалог. Сам по себе си той е добър е, инструмент заедно за комуникации с министрите за младеща, но този диалог не винаги съществува. Трябва да се стремим да стигнем и по-далеч ролята на младежките организации в изпълнението на стратегията. Резолюцията на парламента от 2016 за оценката на Европейската стратегия от 13 до 15 отбелязва, че 57 младежки организации в Европа считат, че опита на младеща не се използва при изграждането на политики. Тоест, младежките организации имат усещането, че не са ангажирани достатъчно в вземането на решението. И при положение, че те представят милиони е, младежи, ние сме. Е, това е да, идеалният начин да се създаде е, тяхното участие в демократичния процес. Много често обаче за съжаление и нашата репутация като представители на младите хора е поставена под въпрос. Ние повдигаме проблемите на младеща това и, и съжаляваме, че има такива усещания за нашата работа. Целта е младите хора да могат да се включат в демократичните процеси. В а, младежките организации дават възможност и за на възможност за действие на, на ниво връзници, за обучение в гражданство, а също и е, струват много малко на обществото. Но като че ли не сме е, разпознати като е, осигуряващи не неофициално е, обучение. Би следвало да може да се валидират такива форми на обучение – много малко обаче е предвидено в закона за валидиране на всички видове обучения, които се получават по линия на младежките организации. И независимо от стратегията на ЕС, наблюдаваме едно явление, което трябва да е приоритет на комисията, а именно, че младежките организации и доброволческата работа не, се съдържат, не съдържат аспекта неофициално обучение. И доколкото всички признаваме необходимостта да се инвестира в обучение по гражданство, по някакъв начин младежките организации не биват взети под внимание в такъв смисъл стратегията на ЕС трябва да направи така, че страните членки да инвестират не само в официалното обучение, но и в неофициалното такова. В някои страни е, много малко се инвестира в младежките организации, което е, създава и е, факта, че младежките организации и изпитват сериозен натиск е, при е, опитите си да изпъл... изпълняват своите програми. Трябва да има мониторинг на национално ниво за осигуряването на е, достатъчни средства, за да се осигури и ангажираност на младеща. Този инструмент е много ефективен, но има нужда от подкрепа за младежките организации, за да се обърнат към още повече младежи. Благодаря за това толкова силно начало и сега ще опитаме новата процедура. Естествено, първо ще дам думата на докладчика и докладчиците в сянка, но, както казах, ще направим това като пинг-понг. Въпрос, отговор, след това възможност за допълнителен въпрос и след това продължаваме. Елдер, давам ти думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се вместя в тази една минута с моя въпрос. Мога да се съглася с госпожа Петарт за младежките организации, които трябва да бъдат включени повече в всички области. Става дума за включване на младежи, които не са активни в такива организации. За тях може би са необходими и специфични мерки, свързани с работното место или нещо друго. Как можем да се погрижим те също да бъдат взети предвид и как бихме могли също да процедираме с млади хора, които нямат потребност да се ангажират и не са включени в тези мрежи? Как бихме могли да включим тези хора и как бихме могли да ги привлечем изобщо? Чудесно, спазихте точно регламента. Моля, отговор. Благодаря. Много е удачен въпрос. Нека да кажа, че се надявам да видим а, повече ангажимент от страна на младеща. И то не става дума само за младежки дейности, но и за спорт и в културни мероприятия. В обществото като цяло младежката ангажираност е безценна. Така че младежките организации не са единствените ключови участници в приобщаване на младеща. Но а, трябва да признаем и правото на младите да не бъдат ангажирани, но все пак. А, местни инициативи, фестивали, музикални фестивали са начини, по които могат да бъдат приобщени младежите. Има и още много други начини за младите да изразят своите мнения. Проучвания онлайн и други. Тоест има много други начини, по които младите могат да е, направят така, че да се чуе гласът им. Ангажирането на младеща, независимо под какъв е, начин, е важно. И е важно не само да чуем гласа им, но и те да допринасят по един положителен начин за обществото. Благодаря. Има ли допълнителен въпрос? Не. Добре, тогава продължаваме с е, господин Малинов. Значи първо докладчика и след това докладчиците в сянка. Господин Малинов, желаете ли? Не. Госпожа Михилс, също не. Хелга Трюпел не е тук. Тогава продължаваме с Силвия Коста. Да, с голямо удоволствие изслушах е, доклада за движението на скаутите. Смятам, че това движение е много добро. Позволете ми един въпрос за приоритетите на новата европейска стратегия за младите хора. Тук е, ни е необходим нов импулс, включване на младежките организации. Тук е предвидена специфична програма. Естествено, ние искаме да засилим аспекта на доброволност, на солидарността с трети държави и, разбира се, да ползваме експертизата на младежките организации. Какво ни е необходимо в тази нова европейска стратегия за младеща и какво може да се запази от предходната стратегия? Много добър въпрос, както казах. Европейския доброволчески корпус ще включи Европейската служба за Чувство, Това е много добре. Но за да стигнем и по-далеч, трябва да разгледаме доброволчеството като аспект в политиката и стратегията. Имаме открития метод за координация в други области, но не и в тази. Трябва да го включим и тук международните организации, националните организации, където има елемент на доброволчество, могат да се координират, за да се използват нови инструменти за управление на доброволчеството, да се разработват и на национално ниво закони и политики. Това трябва да се разгледа от Европейския корпус за доброволчество и именно по този начин можем да стигнем и по-далеч. Имате ли допълнителен въпрос, Силвия? Да. Въпросът е следния. Дали за вас принципът на доброволност представлява съществен аспект? Доброволна работа или професионални аспекти? Мисля, че е много ценно, защото се дава възможности за мобилност. Европейските страни могат да се справят тези страни, но аз лично считам, че трябва да се търси едно по-широко измерение. Може би половината от акцента трябва да е върху политиките за доброволчество, координиране, обмяна на добри практики и така нататък. Благодаря. Госпожа Шайдрова, благодаря за тези встъпителни думи. Трябва да се извиня за това, че дойдох малко по-късно, обаче смятам Европейската стратегия за младеща за една много важна стратегия, също и в сътрудничество с младежките организации, за да могат да кажат те, какво им липсва в тази стратегия, какво още биха си пожелали. Разбира се, това е една задача за тях. Те трябва да разпространяват информацията, че Европейския съюз има такава стратегия, която може да им предложи нещо. Разбира се, това изисква бюджетни средства, но мисля, че младите хора са онези, които са в състояние от едно евро да направят 10 евро. Искам да подчертая, че става дума за една инвестиция на Европейския съюз в младото поколение – млади хора, които са в състояние да умножат всяко евро и вие знаете как можете да Всъщност те знаят как могат да използват това в доброволната си дейност. Сега по въпроса какво да направим за неорганизираните млади хора. Младите хора, които са организирани в различни организации, да речем скаутски организации и други, те могат да работят в сътрудничество и е, могат да предложат приятелството си на такива, които до сега не са обвързани с такива организации. Всеки човек се нуждае от приятели, от е, обмени сътрудничество сътрудничество. С други думи, тези организации могат да работят в полза на млади хора, които до сега не са намерили опорна точка. Благодаря. Давам думата за отговор. Мисля, че на местно ниво може да се изградят младежки центрове, да има работещи с младеща, които да стигат до младите извън младежките организации. И е, не е необходимо непрекъснато да търсят ангажимент от тяхна среда, но е, различни форми, фестивали и други, е, за да дадат възможност на младите да се чувстват е, изслушани, чути. Младежките е, организации трябва да имат и подкрепа, за да стигат до младежите до сега това беше проблем. Много малък е капацитета за създаване на нови групи, нови структури. Благодаря, тъй като в момента няма други желаящи да вземат думата. Ще задам един въпрос във връзка с структурирания диалог. Какъв е вашия опит с този диалог през изминалите години? Аз си спомням, че в началото, когато започнахме да водим такава дискусия, имаше голяма загриженост, че този подход от долу нагоре, структурирани диалози до европейско равнище, всъщност това не достигна изобщо до европейското равнище, а потъна някъде по пътя. Какъв е вашия опит? Um, first of all, I think it, it's... Um, Първо, много интересно е да а, разгледаме какво е налично на местно ниво. Местните платформи за обсъждане на местни въпроси са най-добрия вариант. А на европейско ниво трябва да се разглеждат повече европейските измерения – това според мен е по удачният начин да се е, даде добавена стойност на всяко ниво. Структурният е, диалог, е, разбира се, е добър, но ние трябва да правиме усилия за консултации на всички нива, за да можем да даваме и младежката перспектива в този диалог. Сега, дали е действително ефективно, дали трябва да се разглеждат всички широки теми, различните гледни точки в едно събитие, според мен не. kurze Nachfrage. War es denn auch der richtige Ansatz? Съвсем кратък допълнителен въпрос. Дали това е правилният подход за структурирания диалог? Всяка година да се избира основна тема, вместо да се каже, че структурирания диалог, независимо на какво равнище, трябва сам да реши каква тема за момента е важна, вместо навсякъде, като с лейка да се е, вземат такива решения в Европа. Е, това е темата, която ще се обсъжда тази година. Това е правилно ли или смятате подхода за погрешен? би било добре да има ясна тема, ясен фокус. Ако започнем да, дискус, да обсъждаме всичко, няма да има и достатъчно ефективни препоръки. Много важно е на какво ниво се водат дискусиите, защото оттам могат да, се, да излязат и много добри препоръки. Много важно е също така да има мониторинг, какво се случва на място, на, на национално ниво, на локално ниво. Така че е, е необходимо да има, примерно, едно събиране за младежката заетост, отколкото да се търси само участие на младеща. Благодаря. Аз мятам, че първия кръг от дискусията функционираше много добре. Сега преминаваме към нашия втори гост, господин Вила Маяма член на ръководството на Европейския младежки форум. На вас също давам 10 минути и след това ще проведем по същия начин дискусията. Данке. Благодаря. Здравейте на всички. Аз се казвам Вилен Майама. Аз представлявам Европейския младежки форум. Аз съм доброволец и младеж. Така искам да ви се представя. За онези, които не познават Младежкия форум на младеща, ние представляваме платформа, обединяваща 100 организации от различни държави на, на различно ниво, на национално и на европейско. Започнахме работа през 2016 година. Всичко, което ще кажа, отразява дискусиите, водени с нашите организации, членове, организациите на младежите в Европа. Днешната тема е междусекторният диалог. Нуждата от междусекторен подход в младежката политика. Това е структурата на моето изказване. Какво ме предвид, когато а, кажем, а, когато говорим за междусекторна политика, какво имаме предвид, а, какво е положението, какво искаме да подобрим, какво можем какво можем да подобрим, да направим по различен начин. Не бива да забравяме, че ние не а, си поставяме самоцел в прилагането на междусекторни политики. Просто ще ви припомня още веднъж защо изобщо разговаряме по този въпрос накрая. Какво представлява крост а, междусекторна политика? Това означава, че трябва да има координация между различните органи, които работят върху младежката политика. С други думи, различните държавни и публични органи, които осъществяват политики, които засякат хората, трябва да разработват, прилагат и наблюдават политиките когато говорим за създаването на политики. Ние сме разработили 8 стандарта в рамките на нашата, нашата публикация и сме установили, предложили сме три показатели за това – трябва да има ефективно и координирано сътрудничество между различните органи. Ще се върна на това. На второ място, младежките въпроси трябва да бъдат включени във всички важни политики на Европейския съюз. И на трето място, трябва оценката на политиките да бъдат приспособявани и а, обменяни между връзници, за да си влекат полките това. В момента се, се отчита нуждата от междусекторна политика. Има усилия в някои държави членки, за да се прилагат такива. В същото време настоящата стратегия има хоризонтален и вертикален подход. младежки теми се намират на различни места. Имаме обучение, заетост, на вертикално ниво. На хоризонтално ниво имаме доброволчество и участие като хоризонтална тема оценката от 2016 година на младежката стратегия показва, че са били особено ефективни основните точки, основното съдържание на младежката политика. Справили сме се добре, но може да се иска още. В докладите на много държави се казва, че има различни начини да се включи между секторната политика. Като, например, да се създадат междуинституционални координационни работни групи. Има пример от Швеция. Там беше прият закон за подобряване на положението на младежите. Това отчита значението на младежката политика. За ваша информация, всички тези а, въпроси включват, а, например, а, а, образование, а, заетост, жилищно настаняване и други аспекти. Като цяло, картината е много различна в Европейския съюз. Когато говорим за европейските институции, в заключенията на съвета от 2009 година за младежката стратегия, междусекторният подход се споменава четири пъти. Пет пъти се споменава включването на младежките стратегии. Всички са съгласни, че тези теми са важни, но много по-важно е да се намерят инструментите и да се реализира на практика усилието това а, ще помогне много за реализацията. Как да направим това? Ето нашите предложения. Обсъждахме темите с нашите а, организации а, членки и стигнахме до следните а, предложения. Да предложим а, оценка от страна на младежите преди и след приемането на европейско законодателство. В Астрия това се прави и в други държави има такава практика. На европейско ниво Европейският парламент като институция може да бъде една от институциите, които оценява въздействието на законодателни предложения върху сектора на младеща. На второ място, предложение на държави членки, трябва ни междуинституционален орган а, и искаме да предложим създаването на междуинституционална координационна работна група, малко дълго име. Тя ще обедини представители на държавите членки, на генералните дирекции, на съвета, комисията, ЕИСК и на самите младежки организации, както и представители на а, държавите. Всички тези заинтересовани страни ще бъдат събрани на едно място и по този начин ще се стигне до по-добра координация и сътрудничество. На трето място тригодишните работни планове, които са част от младежката стратегия за в бъдеще трябва да а, бъдат ясно посочени участниците в нея. Извън съществените политики за младеща трябва да има включване на младежки теми в другите политики. И трябва да е ясно какви са политическите цели. А по отношение на стратегиите, искаме и ясни показатели и а, срокове в а, времето. Това е част от политическия процес. Ако работим в нови а, сектори, разбира се, искаме младежите да бъдат а, включени във всички дискусии. На национално ниво отвореният метод на координация ни дава някои насоки за възможни действия – Имаме, например, национални планове за действие, част от отворения метод за координиране, но не и младежките политики. Ние предлагаме това да бъде включено. На практика националните планове за действие се изготвят от държавите членки и показват как държавите членки ще постигнат целите, залегнали в националните стратегии те свързват действащите лица на различни нива, но трябва да има и приемственост и последователност на европейско ниво. Младежките организации трябва да бъдат въвлечени в разработването на националните стратегически планове. И накрая поставянето на младежите в центъра на политиките, които ги засягат, не е само добра идея, а има въздействие върху ефекта от тези политики. За съжаление, много млади хора много трудно отстояват правата си. Това не може да е приемливо в днешна Европа. Трябва да направим повече. Не сме постигнали целите си, но поне имаме политическа амбиция и сме наясно, че ни трябва междусекторен подход. Новата стратегия за младеща ни дава възможност да се справим с проблемите. Европа предлага възможности на младите хора и самите ние се радваме да участваме в този процес. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank. Благодаря. Сега а, пак ще процедираме по същия начин. Първо давам думата на докладчика Айде, разбира се, ако желая. Благодаря, госпожо председател. С Европейския младежки форум много често сме имали възможност да обсъждаме европейската политика за младеща. Мисля, че всички разбраха, че младите хора са наш приоритет, обаче е вярно също, че ние все още не разполагаме с всички инструменти, за да облечем тези думи в дела. Същото се отнася и за равнопоставеността на половете. Дискусията се води, обаче все още липсват инструменти. Вие говорихте за тези Youth Checks на Европейския младежки форум. Може би ще е, дадете повече пояснения как те функционират на практика. Наистина това е свързано с междусекторната младежка политика и за това бихме искали повече конкретни данни за това какви точно цели преследвате – има определени сфери, които изобщо не се занимават с младежка политика, да речем при заетостта, при правата на човека се говори за млади хора, обаче да речем в сектора здравеопазване не е толкова. Благодаря. Благодаря. Ще кажа, че знаем къде отиваме, но ни предстои път до там. По отношение на проверката от младеща, споменах Австрия, но има и други държави членки, в които това се случва. Това е дискусия с националните младежки съвети, което споменах. Доколкото разбирам, вие приемате тази идея положително и ще мислите по какъв начин тази идея може да бъде приложена в европейски контекст. Не очаквам това да бъде универсална политика, че опитът на Австрия ще бъде приложен навсякъде. Нашите австрийски партньори а, също искат да променят и начина а, и подхода си в Австрия. Не можем да кажем а, по какъв специфичен начин а, този подход може да бъде приложен на, на европейско ниво. Тази дискусия предстои да бъде водена а, в нашата организация. По отношение на насоката на младежката политика, къде отива тя? Това е изключително широка тема единственият начин, по който аз мога да си представя, е да се обръщаме към заинтересовани страни в зависимост от темата и в зависимост от нивото, на което разговаряме. Разбира се, там са компетентни различни органи, но това се различава от диалога на европейско ниво. По някои от нашите партньори са, участват в дискусии за образование, доброволчество, други за бъдещето на Европа, европейска интеграция. Това са важни теми, но те не са водещи за нас. А, има области, в които бихме се включили веднага. А, и приноса на младежите може да бъде много а, съществен. Госпожа Мериада. Много благодаря за вашата презентация. Харесва ми холистичния ви подход. Той обхваща всичко. В същото време, а, мисля, че подходът, а, междусекторният подход е също важен. Нашите компетентности а, по отношение на образованието се различават, но когато говорим, например, за психическото здраве, мисля, че а, усилията ни вървят в е, една посока. Аз а, с, а, представлявам а, Ирландия, има висок процент а, самоубийства а, при нас. Това е проблем, който обсъждаме тук, как да инвестираме, как да окоръжаваме младите хора. но когато говорим а, за здравни проблеми, а, това, е, а, не, това е спешна тема. А, говорихме с а, а, младежките съвети в а, Ирландия. Има а, големи а, разлики в достъпа до обучение. А, много младежи са обезкуражени преди изобщо да стигнат до работно място. А, още веднъж искам да благодаря за вашия ангажимент. Много се надявам да видя развитие, защото младежката политика е важна за всички нас. Благодаря сега. Ако искате да отговорите, заповядайте. Има резолюция от 2016 година на нашата организация. Там се съдържа цяла част която, в която става дума за принципите. А, като цяло а, говорим за политиките и за а, стратегиите, междусекторния подход, а, отворения. А, но ако а, не подхождаме холистично, а скачаме от, от проблем на проблем, ще стигнем до някъде. Нужен е обаче стратегически подход е, и по-устойчив подход. Така че трябва да приземим е, политиките си и дискусията. Така че тук имаме пълно съгласие. По отношение на психичното здраве и е, образованието имаме екипи, които се занимават с тази политика. Тоест, тази политика се съдържа и в нашия документ. Ако искате, можем по-късно да обсъждаме по-детайлно. по отношение на заемите за обучение, аз използвах такъв, още не съм го върнал, надявам се да го направя. Да, казва председателката, това е съдбата на всички нас госпожа Шойдрова и господин Малинов след това. Много благодаря. Вие казахте, че вашата организация е, обединява всички европейски организации на младежите. Това много ми хареса. Хареса ми и вашия подход. Много структуриран, много систематичен. Какво е мнението ви за програмата за младежки гаранции. Целта на тази програма е да помогне на младежи да намерят по-лесно работа. В момента сме на етап промяна в тази програма. Може би и, и вие сте мислили за това. Какво може да ни препоръчате? Вашето мнение ще бъде много полезно за нас. Благодаря ви. Много благодаря за този въпрос. Тази, този уикенд се срещнахме в управителния съвет и дълго обсъждахме бъдещето на младежката стратегия. Изготвихме документ. Нямам време да се спра на всички точки, но за ваша информация съм изброил най-важните точки. Първо, инициативата е много добра. Много беше критикувана, но на европейско ниво за нас това е тема посока, в която може да се гарантира. И младежката гаранция е пример за това. А, сега, за приложението, то е много неравномерно. На европейско ниво можем да определим посоката чрез а, възможностите за финансиране, но как се осъществява зависи от а, националното ниво. А, това е нещо, което се разглежда в нашия политически документ. Колкото и да ни харесва да привличаме внимание върху младежки проблеми и а, да се финансирам, а, проблемите на младеща не могат да се решат на европейско ниво. А, тук а, националните държави трябва да инвестират и да обръщат внимание на проблемите основната роля, водещата роля е на държавите членки, а европейското ниво може да помогне да запълва празнотите. В същото време а, искаме повече финанси а, на национално ниво. Повече отколкото разполагаме сега. Господин Малинов, една минута. Това а, е възможността аз да участвам. Нека първо да ви поздравя за младежкия форум. Ние гласувахме сутринта за Евро... Европас. И това е едни от най-добрите предложения за промени и за новаторски елементи дойдоха от вашата организация. Като цяло, действително тези организации ни дават нов поглед. Но нека сега да се опитам да ви дам един нов поглед към младежките проблеми – и а, искам да бъда откровен, защото това е тема, за която не се говори често. Един от всеки пет младежи в Европа рискува социално изключване. И повече от всеки един от пети ще излезе от източна Европа и ще отиде в западна. И това е един от най-тежките проблеми, които се получи от, в резултат от членството в Европейския съюз. Много ентусиазирани сме от членството си, но ето това е един болезнен опит. И е, България не е най-лошия случай, но е един от 8-те най-лоши. България разполага с млади, образовани хора, такива каквито участват и в вашия форум. Те са ценни за всяка економика, за всеки народ. Те напускат нашата държава. И политиците не го признават. Младите хора са последните, към които ще се обърнат за съвет. Но тъй като вие се занимавате във вашите организации, искам да задам въпроси към, двама, към който и да е от вас. Този проблем няма да се реши лесно, но съм готов да приема всякаква помощ от всеки го инициативи, конкретни предложения, символични жестове, общи политики, ние въобще не поставяме тази тема. Това е най-общо моят въпрос, който отне времето за два въпроса всъщност. Благодаря. Това е един доста всеобхватен въпрос. Господин Маяма, малко трудно произнасям името ви. Very honest answer. This is something много честен а, отговор. Не сме обсъждали този въпрос а, помежду си. И а, това не е било обект за обсъждане. Но все пак а, ще препратя към а, това, което казах, че европейското ниво ще запълни празнините. А, обсъждах. А, ефекта на а, стратегиите за младеща върху България с а, моята българска колега и обсъдихме как на европейско ниво могат да се запълнят някои пропуски. Достъпа до а, права, които са различни в различните държави членки, са такава тема. Но а, като платформа все още не сме обсъждали този въпрос. Благодаря. Още две изказвания, след което приключваме е, тази дискусия. Кратък въпрос, след това отговор. Госпожа Прошко. Oh, sorry, sorry. I, I heard the... Thank you. Sorry. Um, onnan kezdeném, hogy um, ugye találkoztunk már többször a Youth Forum képviselőivel. Благодаря. Неколкоратно съм се срещала с представители на Младежки форум. Между 2014 и 2015 година имаше изготвен преглед и доклад и аз участвах в този процес. По време на изготвянето на доклада успяхме да съберем известен опит. И заключенията са, че е необходима стратегия, за да можем да решим как да се обърнем към групите, които не принадлежат към никакви организации. По вашият опит, кои страни членки е, са така за пример в това отношение? Äh, Sie dürfen ganz offen sein. Можете да сте откровен. А, можете и да кажете нещо лошо за някоя държава членка. Ще бъда честен и мога да ви кажа веднага, че не мога да ви отговоря на въпроса. Сигурно имаме някакви данни от нашите организации от държавите членки, но в момента не мога да ви кажа нещо конкретно. Силвия, една минута. Силвия, една минута. Лея и прима, а дето на коза, ми е много пячу. Да. Вие казахте нещо, което много ми хареса. Ние Искаме не само да бъдем чути по отношение на младежката политика, но и за цялата политика на Европейския съюз. Това е важна стъпка. Не само това, което Европейския съюз може да направи за младеща, а и младеща да бъде изслушана – по отношение на това какво може тя да направи за Европейския съюз, поради което аз бих искала да чуя от вас какъв е, смятате да бъде вашия принос за бъдещето на Европа. Знаете, в Европа има национализъм, популизъм, е, посоката е към изграждане на нови стени. Младите хора искат Европа, която отбелязва прогрес, те са нетърпеливи и ние се лъжем, когато смятаме, че младите хора са скептични по отношение на Европа. Затова въпросът ми към вас е какво искате да допринесете за бъдещето на Европа? Wow. <clears throat> Wow, Ще ни трябва още един следобят, за да отговоря на всички въпроси. Знаете, че дискусията се води и извън сграда на този парламент. Предстоят избори и миналът, следващата година. И има и други възможности да се поставят на дневен ред въпроси, свързани с младеща. През май е, миналата година внесохме доста амбициозен е, документ, е, свързан не само с младежката политика, а и институциите и как ние си представяме взаимодействието и, ангажираността на институциите. Това е нещо, което съобщаваме отново и отново на всички възможни събития. Повтаряме го и на колегите ни от Европейската комисия. Как може да се обобщи цялата тази работа в няколко минути? А, информацията, която получаваме от а, организациите членки е, че в Европа има голям потенциал. А, до него има много неравномерен достъп. Има млади хора, които участват и имат полза от европейски програми и организации, участват и резултатите и отзивите са а, чудесни. А, например, Еразъм Плюс има огромен интерес към тази програма и има недостиг в много области, където търсенето е много голямо. Имаме нужда от повече Европа, защото Европа вече е обещала доста на младото поколение. Не искаме нищо, кой знае какво. Искаме а, тези очаквания да бъдат изпълнени и възможностите да бъдат на разположение на всички. Благодаря. Благодаря, благодаря за тези ясни думи. Сега ще дам думата на господин Чаба Баболи. Той представлява Комитета на регионите и трябва скоро да се качи на самолет за полет, така че е, е, нека да чуем първо него преди двамата експерти от Бълг... Испания и България. Господин Баболи, имате думата за 14 минути. Uh, thank you for the invite. Благодаря. Първо искам да благодаря за поканата. Това е възможност за Комитета на регионите, където аз съм докладчик за младеща и образованието. Днес ще говоря за оценката на Европейската стратегия за младеща от гледна точка на регионалната и местната политика. Каква е ролята на местните власти по отношение на възможностите за младите хора. Как могат те да насърчават участието на младеща в демократичните процеси? Първо, Основните цели на младежката политика трябва да са да осигури равни възможности, да насърчава социалното интегриране, да допринася за конкурентоспособността на младежите на пазара на труда, да насърчава активното гражданство, да укрепва младежката работа, да насърчава недискриминацията и разбирането между културите. Това са между а, секторни теми и а, трябва да се борим с всички видове неравенства и дискриминация, независимо по каква причина религиозна, основана на пола и така нататък. Какво може да се каже за интегрирането на а, уязвимите групи младежи? Какво правят а, а, държавите членки за интегрирането на а, младежи а, и за осигуряването на равни възможности? Уязвимите млади хора имат ясна нужда от инициативи за да излязат те от социалните системи. Всички държави и членки трябва да имат основни пакети за младите хора, които да включват следните елементи. Достъп до интернет, учене на втори чужд език, кариерни консултации – и достъп до средства а, за обучение, което ще бъде благоприятно за кариерата. А, по отношение на насърчаването на активното а, гражданство и участието на младежите в а, политиката, може да се каже, че много малък процент от младите хора участват в политическите процеси, сравнени с другите поколения. младежките организации и социалните мрежи поставят този проблем на внимание. Така че е важно да се насърчава участието на младеща в демократичните процеси, за да се чуе тяхното мнение. Младите хора трябва да са въвлечени в формирането на мнения в възможно най-много сектори на политиката. Това може да се а, направи, например, с помощта на структурирания диалог. А, например, местните власти могат да включат младежите в изработването на местни стратегии за младеща. По отношение на равните възможности, а, ние не правим достатъчно за възможностите на младежите от малките населени места и селските региони. Младежите от малки населени места или отдалечени селски региони са изправени пред предизвикателства по отношение на демократичното си участие. Трябва да обърнем внимание за разработването на такива и освояването на такива умения, които са търсени а, от работодателите. Младите хора са ценност за всяко общество и трябва да дадем възможност на младите хора да останат по родните си места. А, така че има нужда от целенасочени про- програми за тези млади хора. Тук а, голяма роля играят местните и регионалните власти. Те отговарят за намирането на регионални решения от една страна. От е, друга страна, общият ни стремеж е да направим по-конкурентоспособни тези а, е, региони и да създадем повече възможности за младите хора от а, е, тези малки населени места. Благодаря ви за вниманието. Ja, vielen herzlichen Dank. Много благодаря. Още веднъж ще започваме с Айда. Sí, muchas gracias, Presidenta. Eh... Благодаря, госпожо председател. Много е важно да отчитаме местната и регионалната перспектива, защото ние непрекъснато дебатираме къде трябва да принадлежат компетенциите на регионално, местно, национално или европейско ниво – затова е най-добре е, да се търси и метода на координиране. От регионална гледна точка, според вас, какво се нуждаят регионите? А, и ние какво е нужно да знаем, как, е, за да сме наясно и за нуждите от финансиране на регионите? Понякога има застъпване на правомощията – от регионална гледна точка, какво според вас е европейската роля в е, е, младежката политика? Благодаря. Много е важно това, което вие коментирахте. Трябва да се подобрят и уменията, и компетенциите, да се дадат възможности на младите хора – пет умения трябва да се развиват, да има и равни възможности за младите. В такъв смисъл съм съгласен с преждеговорившия. Като докладчик по младежки въпроси съм свидетел на много проекти, свързани с младежката гаранция, които са дали добри резултати. Решенията, които са най-близки до младите хора, се вземат от органите на местната и регионалната власт. Тези органи са компетентни по вземането на решения. В нашия доклад за образованието ние сме посочили това и става дума не само за Еразъм Плюс или за други подобни програми. Много по-важно е да се осигури финансиране и да се очертая като цяло необходимата финансова рамка. Само в онези държави членки темата млади хора получава достатъчно внимание и това са държавите членки, където са създадени стратегии. За това от друга страна органите на местната и регионалната власт трябва да променят процеса на вземане на решения. Например, в органа, където аз работя, понякога Отговаряме само за един ден за 150 решения и нито едно от тези решения няма за предмет младите хора. Много важно е политиците да осъзнаят това и всъщност политиците са тези, които вземат решения в полза на избирателите, а това не непременно винаги са младите хора. Председателката, благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата за въпроси. Благодаря ви най-сърдечно. Ако трябва веднага да тръгвате, направете го, няма да ви се обидим. Очакваме с интерес доклада на Комитета на регионите, който ще бъде изготвен от вас и аз мисля, че вие също сте почерпили вдъхновение от днешния следобед тук за вашия доклад. Благодаря ви още веднъж, че бяхте тук. Сега Господин Денис Иташо, както казах, той е депутат, отговаря за култура, туризъм, младеж, спорт и сътрудничество в Грастах. Това е, е околия в Испания. Давам ви думата за 10 минути. Благодаря. Първо искам да се представя. Казвам се Денис Итаско и отговарям за младеща, културата и спорта в една провинция в страната на баските в Испания. Искам да благодаря на Комисията по култура и образование в Европейския парламент за предоставената ми възможност да участвам в този дебат за Европейската стратегия за младеща. Ние искаме да пишем нашия опит във връзка с цифровата култура, цифровата революция, интернет, социалните мрежи. Те революционират много аспекти от нашия живот, комуникацията, финансите, отношенията между хората, свободното време, забавленията, транспорта и още много сфери, където младите хора също трябва да участват. Ние смятаме, че младите хора са особено уязвими за рисковете, свързани с цифровия свят и новата интернет ера. Естествено, това е, открива много шансове за цялото общество, обаче и много рискове. Защо рисковете за младите хора са особено големи? Младите хора, подрастващите, се бомбардират с много дразнители, много често нямат достатъчно опит, нямат и създадени критерии, твърди критерии и няма как да се получат от възрастните, защото те самите трябва да се учат как да се справят в дигиталния свят. Програмата Цифрова култура беше започната от нас с целта да бъдат обучавани млади хора в критично отношение към интернет и критична работа с интернет. Искаме малко да преодолеем тук териториалния принцип. Европейската стратегия за младеща много добре подхожда тук. Тя в момента е подложена на оценка и по-специално се проучва какви шансове и рискове възникват за младите хора в цифровата епоха. Тази програма Цифрова култура има три основни стълба. Първо става дума за борбата с сайберболинг. Това всъщност е една публична болест, публично заболяване, което се среща в киберпространството. Става дума за кибертормоз. Опитваме се да обучаваме по-добре младите хора как да се справят с жаргона, така че да могат добре да се ориентират в интернет. Става дума за програмни езици тук също – трябва да се осигури платформа за обмен между младежи от района на Баските и е, младежи от други области на Европа, да речем летни лагери, където също да се говори за шансовете и предимствата на интернет по отношение на свободното време и забавленията. След това е Разъм Плюс, това е също една възможност за обмен – за млади е, работещи хора, които желаят да е, повишат е, образователното си ниво. Сега по първия стълб, където става дума за борбата с кибертормоз, тук в сътрудничество с университета в страната на баските, ние а, е, сме разработили модели, които да дадат възможност на възпитателите и учителите да могат да разпознават ранно явленията на е, кибертормоза. С програмата FisherNet ние предвиждаме изследователски групи е, за обучение на хора, които трябва да прилагат мерки за е, обучение, как да се работи с интернет, след това правим семинари, работни групи, изнасяме доклади с една и съща цел да укрепим съзнанието по отношение на рисковете от кибертурмоз. Това всъщност е едно явление, което първоначално остава скрито преди да се прояви. И втората част на програмата цифрова култура Там става дума за а, обучение в интернет жаргон или програмни езици. Има и териториални граници тук, териториални пречки. В градските и селските райони има и а, разлики, разбира се, между половете, в дохода и за това смятаме е, тези бариери да бъдат преодоляни, така че всички млади хора, независимо от обстоятелствата, да имат еднакъв достъп до тези съдържания. Както е, преди се обучаваха хората на четене и писане. В тази част на програмата ние сме включили различни дейности, е, технологични лагери във връзка с е, технологични предприятия. Това са лагери, които се организират през вакансиите, летни вакансии или коледни вакансии. Най-важното е че се организира пътуване с автобус, спонсорирано от производител на автобуси в страната на баските. Успяхме да включим 3000 млади хора от е, отделни, в отделните селища, където предлагахме семинари. При код програмиране, при код е, ТУ. Е след това е, извършихме обучение по цифровизация в е, различни места. Е, този коледен парк в Ирун също беше посетен от около 3000 млади хора. След това Инстантлин обучения във връзка с реални и цифрови технологии. Много често те трудно се различават помежду им с критерии, които могат да бъдат идентифицирани от възрастните. Това е свят без врати. Там се разпространяват всякакви съдържания и понякога е трудно да се направи разлика между фикция и реалност. И затова трябва да се прилагат възпитателни мерки, за да могат младите хора да си задават въпроси по отношение на съдържанията и източниците им и то по критичен начин да се отнасят към тази информация в интернет. Така че да могат да изградят модели на поведение в работата си с интернет. В рамките на Instantan сме разработили и други прояви, като видео, е, работни семинари в сътрудничество с YouTube. След това Европейската програма Erasmus Плюс. Там сме провели срещи през октомври 2017 година във връзка с Еразъм Плюс, срещи с работещи и млади хора, Сътруднича ни е, Бисбаден, Словения, Израел, Турция – И още нещо за Еразъм Плюс. Участие на Висбаден и Вергара участваха и младежи от страната на баските. През септември имаше среща при нас и след това през октомври среща в Германия, където ставаше дума за въздействието на науката и новите технологии върху ежедневието на младите хора. Това е от мен. Благодаря. Благодаря много за този практически поглед към работата с и за младите хора. Аз мисля, че за нас това беше добър пример. Ние също обсъждаме как да а, насърчим придобиването на цифрови умения в Европейския съюз. Комисията представи миналата седмица план за действие, така че според мен това беше един добър пример в каква посока всички заедно трябва да мислим и е, наистина да има обмен на добри практики. Не всеки е длъжен да открива отново топлата вода. Благодаря ви много и сега започваме отново с Ейдър. Много благодаря. Както председателката каза, в тази комисия доста сме обсъждали подобни въпроси. Опитът на местно ниво ме интересува много, защото интернет всъщност доста рязко влезе в ежедневието ни. И ни трябват всякакви инструменти, с които ние не разполагаме, за да разделим с едното от плявата в информационни в информационна посока и да защитим децата които не могат да филтрират информацията. Интернет има и тъмна страна. А също така има и а, интернет неграмотни. По какъв начин институциите могат да работят с образователния сектор, за да преодолеят а, тези несъвършенства? А, от една страна а, трудността да се а, да се оцени качеството. Благо... Доколкото познавам системата на образование, мога да приема, че младите хора са технически добре обучени, обаче има недостатъчен предмет всъщност все още има недостатъци по отношение на това как младите хора да различават фикцията от реалността. Ние сме обучени в система, в която беше по-лесно да се осъзнае тази разлика, но сега наистина е достатъчно някъде да се кликне и да се потвърди, че някой е на 18 години, за да получи определен достъп до интернет. След това това лице е изложено на всякаква информация, включително и такава, която нарушава човешкото достоинство. И за това е още по-важно да осъзнаем колко неотложно е необходимо да възпитаваме този критичен дух у младите хора, да анализират информацията и всъщност това е единствения начин да боравят с нея. Благодаря, госпожа Шодрова. Аз искам да благодаря най-сърдечно за вашата презентация, защото вие сте представител на регионалното правителство, и аз бих искала да попитам дали този проект се провежда заедно с изпълнителната власт или това е инициатива на избраните депутати. Във всички случаи инициативата е отлична и това, което посочвате, че липсва критично мислене, че няма достатъчно медийно възпитание, това е проблем в цяла Европа и всъщност това е проблем на подготовка на педагозите. Ние имаме малко учители, които биха проявили готовност по този начин да работят с ученици в училище. И отново сме изправени пред предизвикателства за младежките организации и също така за начина по който младежите прекарват свободното си време. Следващият оратор. Много. Всъщност отговор на въпроса. Импулсът за тази инициатива беше политически. А, тук а, седи а, наш, директорката на нашата организация, която даде идеята. Тя има три деца и ежедневно а, се сблъска с тези проблеми. А, вие споменахте а, средата и съвсем правилно забелязате, че има проблем с компетентността на учителите. Те трябва да получат необходимите инструменти, за да се справят с настоящата реалност. Първоначално трябваше да установим доколко учителите знаят а, за кибертурмоза, доколко им е позната тази тема, знаят ли в какъв обем се случва това в социалните мрежи. Учителите първо трябва да осъзнаят а, тези а, феномени, а, трябва да имат усет, за да могат да възприемат инициативи като тази. Благодаря, господин Цамет Тимеш. Вие сложихте акцент върху кибертурмоза и обучението на млади хора за програмиране – Бихте ли се съгласили, че един от основните проблеми в момента е развитието на критично мислене, т.е. да се направи разликата между това, което е реално и което не е? Мисля, че всички страдаме от информационно пренасищане – е, непрекъснато се излива информация и ние трябва да направим разлика между надежната и ненадежната информация. Е, един източник е, като Википедия не непременно дава информация с еднаква степен на надежност. Как предвиждате, как смятате, че може да се образоват младежите за критично мислене? Има ли по-уязвими групи в това отношение?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 Преди три дни в Билбао имаше ужасно нападение. Трима възрастни бяха нападнати и убити от трима младежи. Младежите бяха арестувани. Те не само са обрали възрастните хора, а и са ги прибили до смърт. Когато младежи, например, гледат портокал-часовников механизъм на Стенли Кубрик, трябва да им е ясно, че това не е апология на насилието и не го извинява, нито пък приканва към подобни действия, но а, подобни филми са на свободно разположение в а, интернет. Трябва младежите да могат да различават между фикцията и а, културното рационално поведение в обществото и а, спазването на елементарни правила за взаимно уважение. Иначе съм абсолютно съгласен с вас. Изключително важно е да бъдат изградени тези способности при младежите да правят разлика, но а, има и ограничения. Колкото по-млад е човек. Той няма капацитет да вземе рационални решения и затова не бива да има достъп до подобно съдържание. Например, ако на 4-годишно дете подарите таблет и му отворите YouTube, то може да гледа всякакви неща, една част от тях нежелани. Технологията се е развила до толкова, че от друга страна трябва да е възможно да се въведат ограничения върху определено съдържание, така че те да могат да бъдат достъпни до потребители, които а, имат капацитет да обработят информацията. Благодаря. Господин Малинов, последният оратор. Well, I was listening carefully and... I... Uh, Аз внимателно слушах. Вие поставяте различен акцент. Но нека да задам същия въпрос. Не виждам причина да го променя. Мога да сменя формулировката. Във вашия регион имате ли проблем а, за това, че твърде много хора напускат Имате ли проблем с обезлюдяването? Защото всичко, което говорите, са добри практики, но ако тези проблеми съществуват при вас, надявам се, че не, обмисляли ли сте специални политики и инициативи за задържане на младите хора в родните им места? Примерно правила за наемане на жилища, данъчна политика – Младите хора в Младежкия форум не са дискутирали тази тематика. Те трябва да говорят за своите права, свободи и възможности. Но всички знаем какво се случва с регионите, е, където младите хора напускат нищо добро. Няма да им се случи, включително и на държавите, където излизат младите. Та, надявам се, че трябва да се обърнем и да питаме младите хора. Вие не сте чак толкова млади и можем да се обърнем към вас, а, за да чуем вашето мнение, предложение за националните правителства. Изпитвали ли там вашия регион, изпитвал ли е тези проблеми? Ако не сега, то в миналото? Le agradezco la pregunta, que aunque no tiene que ver tanto con la práctica que yo he venido a presentar, me da la oportunidad de, de hacer un comentario. Всъщност е, това не е толкова свързано с моята презентация, но ще отговоря с удоволствие на вашия въпрос. Испания е една от страните, които пострадаха най-силно от последната економическа криза и това доведе до масивно напускане на млади хора от страната. Много талантливи млади хора напуснаха Испания и отидоха в други страни. В страната на баските – това напускане на млади хора, които нямаха възможност в своя регион, в своя град е, да намерят работа, не беше толкова е, изразено, колкото в северната част на страната. Е, но при нас също се почувства въздействието на това явление. Сега, от друга страна, има пак е, нещо като връщане на тези хора поради привлекателни възможности, договори за младите хора, които дават възможност да се върнат обратно в страната си в е, своите собствени региони. в економически аспект ние създаваме такива стимули, но, както казах, моят регион не беше толкова засегнат от тази вълна. Благодаря. Една минута, Андор. Не знам дали ти разбра каква е процедурата. Един въпрос за една минута и след това веднага отговор. Благодаря. Аз също съм живял в Гибуско. Искам да присъединя изказването си към това на господин Малинов, как изглеждат нещата с граничните региони. Страната на баските има съседни региони във Франция и ако там економиката не е пострадала толкова, все пак знаем, че културата на баските е нещо особено, нещо само за себе си. Аз прекарах там един чудесен период – но, както казах, е, този регион има много съседи, хората са ориентирани по-скоро навън, имат контакти дори до Бордо, така че как е, функционира сътрудничеството с френски региони. Благодаря. В нашата програма действително нямаше а, трансграничен а, аспект. А, туризма, спорта, културата. А, имаше такива, но в нашата програма нямахме трансгранично сътрудничество с региони от Южна Франция, например. А, имахме обмен. И, с а, градове в Европа, като например Висбаден в Германия. И тук отново стана ясно, че по отношение на образованието Европа задава насоката и за регионите. Много благодаря. Може би трансграничното измерение ще бъде идея за продължаването на вашия проект. Можете да работите с региони от Южна Франция. Тук, който има партньорства с Словения, Турция, Израел, понякога не трябва да гледа толкова далеч да работи със своите съседи. Много благодаря за представенето на вашия проект. И сега преминаваме към последния ни гост, госпожа Лилия Еленкова, ръководител на проектен екип. Тя отговаря и за структурирания диалог в България. Сърдечно добре дошли и вие имате 10 минути за вашето представене. Здравейте, благодаря а, а, за възможността за това участие. А ще стъпя на експертиза, която освен, че съм пряко включена в процеса на структурния диалог – а, също така от 10 години съм активно ангажирана в а, младежка неправителствена организация. Също така съм а, докторант и темата ми е специално младежката политика в България. А, така че моето експозе ще бъде систематично, а, максимално а, конкретно. А, но ще започне, ще има три части, но ще започне с кратки примери за това как европейските политики и отношението на България към Европа всъщност е повлияло върху няколко важни резултати. Първо от тях е създаването на най-голямата младежка платформа в България, Национален младежки форум. А, мога да гарантирам, че имаше три основни всъщност фактори, които повлияха върху това. Първото от тях е желанието на младежките организации, които са членове, т.е. желанието на младежкия сектор. Второто е изключително добре към момента с добър опит и така да кажем добре обучени младежки лидери в конкретни младежки да кажем, процеси. А, и това, мога да подчертая, е свързано много пряко с въздействието на младеща, програма Младеща в действие в България а през определения период. А, третото нещо, върху което повлия особено голямо създаването на тази голяма младежка платформа, беше фасилитацията а, на Европейския младежки форум. От самото начало Националния младежки форум беше с ясна визия, че иска да стане част от голямото семейство на Европейския младежки форум. Второто нещо, което мога да подчертая като много ясен конкретен резултат, това е създаването на така наречено звено от треньори към Националния младежки форум, защото още на първото поколение, а, така да кажа, политически, млади политици, стана ясно, че ценностите, а, които са и проевропейски ценности, трябва да се мултиплицират. И когато първото поколение си тръгне, а то неминуемо така се случи, а и както и следващи поколения, това е че четвърто поколение на млади политици в Националния младежки форум, трябва да има механизъм на репродуциране на ценности и политики. А благодарение на този, а, всъщност, а, този момент, а, в момента в България мога да кажа, че Националният младежки форум успя да реализира а, на местно ниво а, всъщност много, много значими а, обучения, които заедно с 13 общини се случиха последните две години а, свързани с демокрация, с младежко участие, а, свързани с а, това как моите хора да имат компетенции за такова участие. А, следващото нещо, което бих искала да подчертая а, като ясен резултат е а, участието на Националния младежки форум в Националната работна група по структурен диалог – а, включването беше през 2011 година, но 2014 година Националната работна група гласува Национален младежки форум като председателстващ, следвайки примера на останалите си колеги и всъщност препоръките на Европейската младежка стратегия. Това, което а, може да кажем, че се постигнаха като добра, изключително три а, добри практики, ще посоча. А, и които след това останалите колеги разпознаха като такива от а, нашата работа по процеса на структурен диалог, е, че се отвори всъщност младежкото участие в процеса а, на много, така да кажа, на, на ниво, локално ниво, защото се а, отвориха процедури за обучения, свързани с структурния диалог, т.е. не остана само в рамките на националната работна група, а второто изключително важно провеждах и сега се провеждат а, отворени процедури за младежките делегати, които представляват България всъщност на, по време на европейските младежки конференции. Нещо също изключително важно като, а, като партньорство, което се изгради и също следва Европейската младежка стратегия, прякото партньорство между Националната работна група и Европейската младежка а, карта като асоциация и на локално, и на европейско ниво. А, бих искала в този смисъл да отговоря и на един много конкретен въпрос, който беше зададен малко преди това. Какво още даден а, всъщност процеса на структурния диалог за държава като България, мога да потвърдя, че всъщност това, което даде, превърна младите хора от само от обект на политики в субект на политики. Което означава, че младите хора в България започнаха реално да участват и да разбират какво означава да си част от процеса на вземане на решения? Малко преди това разбирането за процеса на вземане на решения е, се свеждаше до това политиците да изработят политиките, да развият конкретните инструменти, а моите хора просто да бъдат потребители на тези политики и на тези инструменти. Процесът всъщност се промени. И това е много конкретен резултат. едно много важно за, конкретно за България. Събития, и то е изключително и благодарение на първо политиката на а, община, а, конкретно Варна, а, и от друга страна активността на младежките организации там, на сектора там, младежкия сектор. И Варна беше избрана за Европейска младежка столица, което беше през 2017 година. А, мога да кажа, че и в момента Варна е пример за това, че е единствената община, която има много ясен бюджет, който е свързан само с младежко участие и политики. Не е под бюджета на образование, не е под бюджета на спорт, не е под бюджета на култура и е с много ясно измерение за младежко участие. Това според мен също е добър пример. А, нещо различно, може би не толкова а, типично за това, което до момента чухте, е партньорството между вече младежки организации, също така и Националната младежка организация, с а, екипа на ЕГВЕТ. ЕГВЕТ е системата за трансфер на кредити в професионално образование и СИВЕТ, а, като а, тази, тази връзка започна и този разговор започна преди 4 години като само предимно представяне на ЕКВЕД като инструмент, и това също е част от препоръките на Европейската младежка стратегия, като инструмент за а, валидиране на, на компетенции натрупани в неформалното, а, в, а, не, чрез неформално учени в а, неформалната среда. Но всъщност в момента разговор вече мина е на следващото ниво с а, този екип и той е свързан с това да научим как младият човек да разбира а, тези ам, така наречени Unity of Learning Outcomes или единици резултати от учене, как да ги разбира, как да осъзнава каква част всъщност той от това, което е натрупал, вече може да го валидира по отношение на формалната образователна система, така че реално да стане много по- по-бързо разпознаването на цялата компетенция или цялата професия или части от самата професия. Изключително интересен разговор и добър пример – а, какво мога конкретно да препоръчам, като, а, да направим като препоръки, какво ни липсва и пряко също ще реферирам към въпроси зададени, а, към въпрос зададен свързани с а, така нареченото психично здраве, защото там също ние имаме конкретни, а, конкретни дейности и теми, но и във връзка и с а, хора, а, колегите, които се изказаха преди мен. А, Имаме, наблюдаваме и това, което всъщност в България като национална тема е радикализацията и на младите хора, но е свързано с умението на младия човек да прави връзка с своите връзници да, бъде, да, да намира по-лесен път до, а, към общността и всъщност това да бъде като част от превенция от неговото социално изключване, всъщност или вече преминаване към някакви други злоупотреби а, с, с съответни субстанции, за да намери, да намери своето спокойствие. Конкретните препоръки, които бих а, отправила към следващата европейска стратегия, а, вие ще получите след това и а, документа, който, който съм разработила за вас а, са по няколко теми. Връщайки се към първия пример, а, имаме нужда от това а, да има ясна ясна програма, европейска програма, която е свързана с младежките политики, младежкото участие. Разбира се, че националната програма има тази задача. С това сме наясни. От една страна, нашата национална програма не е, не е особено, да кажа, административно приятелски настроена към младия човек, но със сигурност европейска програма, такава каквато беше младеща в действие, а, дава едно много проевропейско участие на младия човек на локално и регионално ниво и на национално, разбира се, но да го кажа директно, липсва ни младеща в действие по начина по който функционираш. А, да се изградат механизми за а, психично и физично здраве и установяване на а, по по-ясна ясна връзка и ясни контакти между младите хора и техните връзници като начин за едно устойчиво, едно устойчиво участие в общността. Това, което е важно, а също така и реферирам отново към хората, които се изказаха преди мен, е развитие на нови пространства, дали ще бъдат фестивали, дали ще бъдат други младежки пространства, където да могат да бъдат, да може да бъде извършена младежка работа, също така да се развива социалния капитал и доброволчеството. А, да се а, ако е възможно да се направи някаква синхронизация на а, държавните образователни стандарти на младежкия работник в различните държави. А, от изключителна важност е, защото в, в нашия случай ние имаме такава професия. Все още държавните стандарти се коментират, но много хора се титулуват като а, младежки работници, но това за различните страни означава различно нещо и всъщност след това а, влиянието, което имат младежките работници върху различните държави също е различно. Някаква синхронизация трябва да се направи. А, Разбира се да се насърчи използването на вече съществуващи инструменти и за подобряване на младежката мобилност, каквито са и ЕИКА, и ЕРИКА, и Евродеск, да има по-голяма популярност конкретно и сред младите хора, защото на моменти вече ние започваме да произвеждаме нови и нови инструменти, получава се едно натрупване и всъщност не сме особено ефикасни в това, което правим. Това, което според мен трябва да има ясна посока в следващите 10 години е да си изработим ясни а, европейски ритуали, а, така да го кажа, а, които да, да могат да накарат един човек да се почувства част от една голяма европейска общност, а, за мен най-голямо удоволствие е да чуя химна след а, а, националния химн, да чуя европейския химн. Също така ще бъде огромно удоволствие да виждаме как моите хора, освен българ, им, могат да изпеят своя национален химн, могат да изпеят европейския химн и да усетят общността, а, в която са те. А, това, което може а, за нас като държава, която се споменава и като гранична, а, като външна граница, да кажа, и като на кръстопът, а, и за нас а, е важно, е насърчаване на а, така партньорство между държави от Европейския съюз, държави, които са съседни а, и, и синхронизиране на съответно на разбирането за демокрация, разбирането за права, разбирането за социално включване, разбирането за, за това какво за нас като общност е важно и какво за нашите съседи също е важно. А, дългата перспектива на това е да продължаваме да живеем в мир, който към момента може би възприяхме като, като даденост, но той не е. И а, не на последно място, всъщност е ще се обърна към а, колегите а, от Европейския младежки форум и от скаутите. А, много е важно да, да насърчим държавите да разработат конкретни национални а, така, планове за действие, които всъщност да направят ясна връзка с стратегията, Европейската младежка стратегия и също така да дадат много ясен механизъм на включване на моите хора в процеса на вземане на решение и всъщност как това се, как това се наблюдава и мониторира. А, благодаря ви. А, това е. А, превиших с 3 минути, за което моля за извинение. Това е от мен. А, Очакваме въпроси. Много благодаря, госпожо Еленкова. Сега, както винаги, започваме с Айда. Заповядайте. Много благодаря, госпожо председател. Кратък въпрос от моя страна към госпожа Еленкова. Вие Споменахте няколко пъти включването, включваща европейска стратегия на уязвими младежи, изключени от обществото. И искам да попитам какви механизми използвате или смятате, че трябва да се използват за да се преодолее изключването на младите хора и да бъдат те включени в обществото. Бих искала само да уточня на европейско, национално или всякакво ниво е въпросът. Sí, mi pregunta era más a escala nacional, o por si pudiéramos sacar... По-скоро имах предвид националното ниво. Дали можете да дадете примери от България за добри, които могат да се превърнат в добри практики на европейско ниво? Веднага също ще кажа и това, което а, се спомена, а, как младите хора в България е изключителен пример в това отношение и българските младежки организации превръщаме едно евро в а, много, много евра. А, е, е, имайки предвид а, а, начина по който работят повечето организации а, и полагаме неимоверни усилия, това, което осъзнахме обаче в процеса на, а, на работа е, че а, за да направим а, по-солидарен механизма на работа, а, то при всички случаи трябва да видим каква е възможността, ако провеждаме конкретно обучение или конкретен процес на участие, а, да направим така, че да няма никакво значение а, да, от каква уязвима група е човека, той да има възможност за такова участие. Което означава а, подкрепа заплащане на съответните разходи, което означава а, подкрепа свързана с, а, да речем, а, евентуално някакво дискриминативно поведение от друга страна на участници, т.е. да има добра фацилитация, добра модерация, а, ако евентуално а, в повечето случаи а, работим с хора, които биха могли а, да използваме експерти. По такъв конкретен пример мога да ви дам с работа с а, глуха, глухата общност в България. Последно, освен, че се погрижихме за превод, за да може да има такова широко участие, но също така а, се погрижихме и след това да има дискусия, която да даде възможност на хората, които чуват, а, да а, осъзнаят, че е по-различно, че има нужда от допълнителни време и усилия и всъщност в работата с, с хора, които са от уязвими общности, ще трябва да ам, имаме различен а, и по, а, да кажа, добронамерен, отворен подход. Използвам максимално политически и коректни думи. Много благодаря, госпожа Шодрова. Една минута. Благодаря. Трябва да отида в комисията по заетост. Искам да благодаря на госпожа Еленкова, поради това, тъй като тя наистина е правилният човек на правилното място. Благодаря за това, че споделихте опита си. Бих искала да направя един коментар – така както всички ние сме тук в тази зала, мога да кажа, че сме обединени от усилието да повишим шансовете на младите хора, да увеличим тяхната възможност за контакт и това е всъщност бъдещето на Европа. Но аз искам да помоля всички вас за следното. Всъщност трябва да кажете, че ние имаме определени очаквания. Европа се нуждае от вас, младите хора. Ние изпълняваме нашите задачи, за да могат младите хора да разберат Европа и да желаят една обща Европа. Искам да свържа думите си с казаното господин Малинов, че трябва да се върнем в регионите, че трябва да а, споделим нашия опит. С това приключвам и моето изказване. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ленкова. А, коментар а, в този смисъл беше, когато започна последния цикъл на структурния диалог, темата първоначалната, която се дискутираше, беше бъдещето на Европа. И това, а, това да бъде част от този като основна тема. Това, което а, от страна на младите хора и представители на младежките съвети от Естония, България и Австрия се постави, беше всъщност каква е ролята на младите хора в това бъдеще. Затова темата, която виждате в момента, а, младите в Европа, какво следва, всъщност е основно фокусирана, кажете млади хора, какво следва. Затова поставихме от, като резултат от тази работа на, тези, на, на тази тройка, всъщност и на този цикъл от структурния диалог, поставихме важността на това да има много конкретни предложения и това да бъдат следващите младежки цели. Така че а, ние още от миналата година започнахме да, да говорим за всъщност бъдещето на Европа е се коментира, имаме бялата, бялата книга в момента за бъдещето на Европа, но каква ще е задачата на младите хора в това бъдеще. Така че аз съм изключително оптимистично настроена точно по тази тема, защото сменихме фокуса и казахме каква е ролята. Благодаря, госпожа Нириада. I'll keep it brief. Um, I welcome that съвсем накратко приветствам факта, че се че слагате акцент върху социалното приобщаване. Използвате ли социални медии за ангажиране на, хора, на младите хора, които живеят в изолирани селски райони? Там, където има и много бедност, е, хора, които не могат да получат заеми за студенти, защото нямат никакви гаранции или пък е, възможности за получаване на работа след това. Как се справяте с такива случаи на изолация? Поне в моята страна има огромни примери за това и това създава един постоянен цикъл на бедност. И ако не стигнем до тези хора, млади хора, те остават вън от диалога. Предполагам, че социалните медии и дигиталните е, възможности дават възможност за достигане до тези региони. В парламента ние имаме задължение да търсиме подобно финансиране, но вероятно и страните членки го правят. Как виждате тези въпроси? Конкретно последния разговор по консултациите на структурния диалог и изразихме опасение точно в тази посока е, че те са те са онлайн и трябва да си дадем сметка, че най-вероятно няма да достигнем до една голяма част, които пък от друга страна нямат достъп до интернет. А, в нашата работа на национално ниво а, мога да кажа, че при провеждане на първата ни изключително голям и успешен проект Академия, а, и осигурявайки това, което казах преди това, възможност на всеки млад човек, заплащайки му а, съответно разходите да участва и осигурявайки добра фасилитация, така че никой да не си позволи да го нарани, си дадохме сметка, че това също не е достатъчно. И като пример мога да посоча за това как отидохме ние при съответните млади хора и най-вече разгледахме кои са общините, които до момента никога не са излъчвали представители в наши събития. Това бяха общините, които, към които ние се обърнахме и към, към които ние пожелахме да направиме мероприятия и съответните академии на местно ниво. Направихме връзка с а, училища, направихме връзка с възможни. А, то младежки организации почти няма на такива места, но с а, някаква, някакъв младежки активизъм, така че максимално да разпространим информацията офлайн и онлайн, и да имаме включване от подобен тип, а, тип общини, които реално нямаха такова, такъв младежки активизъм, да го кажем. Това, което а, след тези 13 работа на терен, да го кажем, наблюдавахме. В три от тях вече започна развитие. А видяхме, че има, има смисъл и ще продължиме, но сигурност мога да кажа, че от една страна може да се разчита на дигиталност, от друга страна трябва да отидеш да работиш на терен. Госпожо Еленкова, вие си давате сметка, че говорим много за това как да стигнем до младите хора. Затова е, така искам да разбера и как да стигнем до вас, как е, каква е, защо започнахте да работите вие? Как можем да се получим от е, вас, ние, европейските институции? Моят, а, моят първи младежки обмен а, беше 2000-та година, 2001 а, изключително млад опит. А, и тогава си спомням как а, трябваше да бъда във Франция, беше във Франция. А, чаках, имах самолетен билет, но нямах виза. А, това, което а, с голямо нетърпение изчаках а, а, визата си и я получих в последния момент. Но това, което няма да забравя, беше момента, в който изпитах огромното удоволствие от това да отидя и да видя и да работя а, в полза на общност. А, да кажем, че не беше толкова популярно, а на мен работата в полза на общност изключително много ми харесва. А, което ме вдъхнови от тук на там да продължа да работя а, и да започна да мисля за дали има и други като мен в България. А след това по младеща в действие, която не веднъж посочих като изключително влиятелна програма в националния ни контекст – а, се срещнахме през 2008-2009 година с други млади лидери, които споделяха моите представи за, за Европа, за това как трябва да изглежда България. А, и, и това е нещо, което продължава да държи Националния младежки форум а, и да продъл... ни кара да продължаваме да общуваме и да се кооперираме в нови и нови проекти. Нашето желание за една по-добра България и това също така да помогне за една по-включваща и солидарна Европа. Ja, vielen herzlichen Dank. Много благодаря. И накрая господин Малинов. Искам да благодаря наистина за много интересното изложение, но това няма да ме спре аз да задам неприятния си въпрос. А Разсъждава ли се в тези среди за това колко е важно поне част от младите хора да останат да инвестират част от усилията и живота си в не толкова привлекателните региони, в които са родени, или просто този въпрос не съществува. Uh, by the way, if only Petra permits, ако само госпожа а, Петла може да каже а, а, нещо по този въпрос, това ще бъде а, отбор на въпрос. Дисертациите започваха с хипотеза. И вече се доказваше. А, вие знаете ли какво ще докажете с вашата дисертация за младежките политики? Би трябвало да имате извода преди да направите дисертацията. Много ми е интересно от един човек, който е толкова практикувал тези младежки политики. А, много е трудно а, да говориш за а, насърчаване или задържане на млади хора на определени места. Това е най-честата риторика, която може да се срещне в България, когато непрекъснато говорим за права на мобилност, движение, установяване където искаш и се чувстваш добре, където се чувстваш прият. А, това обаче, което аз наблюдавам в момента а, и е факт, ако погледнем в, в консултациите, които тъкат в момента по структурния диалог, ще видим във въпросника много конкретно търсене на информация. И тя е свързана с това бели полета, ако така мога да ги нарека, и ли, а, там, където липсват млади хора, ако се осигури възможност достъп до интернет, ако се осигурят подходящи младежки пространства, ако се осигурят младежки работници, които да направят по-лесната връзка между младия човек и общността, която е там. То биха ли били а, интересни тези, тези места за младия човек. Ще го видим тези, а, тези резултати. Това, което а, на мен пък а, последно ми направи впечатление, провеждайки една съвсем различен проект, от него като конкретен резултат е, а, че една част от младите хора, участници в конкретния проект, посочиха, че не биха се преместили в големи градове, поради проста причина, че въздуха е изключително мръсен, а стреса, който там се генерира, виждат, че не е полезен за тяхното здраве и с инструментите, които са им предоставени, най-вече дигитални, те виждат, че могат да вършат работата си от там, където се намират и всъщност да и няма нужда да се местят в големи градове и на всичко отгоре им е по, по така оправдателно. А, по отношение на личния въпрос, а, бих могла да го отговоря лично, ако но е, а, знам каква е хипотезата ми. А, надявам се или ще я потвърда, или ще я отхвърля, но тя е пряко свързана с а, и днешната ми работа. Много благодаря. Мисля, че това беше изключително интересен разговор. Той ще бъде интересен не само за за докладчиците в Сянка. Ще намери място в нашите доклади и сега искам да попитам дали комисията иска да се изкаже. Очевидно не. Искам да дам думата на Айда за заключително изказване, ако искаш да направиш такова. Много благодаря. Няма да се откажа от възможността да говоря последна. Искам да благодаря на всички наши лектори. Чухме много интересни примери. Чухме и важна информация, която ще намери място в нашия доклад по отношение на а, оценката на младежката а, стратегия. А, ще дадем а, предложения за бъдещата стратегия. Успяхме да обменим а, мнения за начини за въвличане на младежите в вземането на политически а, решения чухме за ролята на хоризонталните теми за включването на младежката политика не само в обичайните сектори, а и по отношение на цифровата политика. Много благодаря за всички ваши забележки. Записах си много неща. Ще се опитам да ги спомена всички в моя доклад по собствена инициатива. Благодаря. Когато се обърнах към комисията, не гледах в правилната посока. Ако искате да се изкажете, заповядайте сега. Ще ви помоля да не говорите повече от 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Да, не е толкова обичайно да седим съвсем в центъра. И очевидно се създаде объркване. Искам да благодаря за организирането на настоящото изслушване. Много беше интересно, много богато, е, полезно и за нас, за комисията. Ние работим по предложенията с цел да предоставим текст, който посреща очакванията на всички по отношение на стратегията за младежда направихме една оценка, която ни дава много плод за размисъл. Ако ви интересува, ако имате въпроси, с удоволствие ще споделим заключенията си. Една цяла година употребихме да изслушваме и сега започваме с дискусията за бъдещето на Европейската младежка стратегия. Много сме благодарни на младежките организации, които подемат темата и влизат в структурния диалог. Ще продължим да следваме дебата отблизо и вашите, от него ще излязат и много е, обогатяващи идеи. Предполагам, че ще има и допълнителна информация в бъдеще. Благодаря за добрите и интересни идеи, които давате. От наша страна ние ще работим усилено. Ако имате въпроси, можем да споделим с вас всичко, което сме събрали до сега. Благодаря. Благодаря и аз лично на нашите докладчици. И мисля, че това беше един много интересен следобед, който прекарахме тук заедно. Благодаря за споделените мнения. Мисля, че формата, който избрахме, малко по-разчупен, даде добър резултат. Това беше опит, е, може би ще го повторим. Аз е, Намирам тази дискусия за малко по-разчупена, отколкото обичайно. Сигурна съм, че ще останем в контакт, най-вече във връзка с Младежкия форум, но и с всички останали, които бяха днес тук на подиума, които дадоха важни указания за изготвянето на доклада, но и за последващата оценка на следващата стратегия за младеща. Аз мисля, че когато се разработва такава стратегия е важно преди всичко да се направи това, което искаме да пропагандираме с нея, да включим точно онези, с които искаме да работим, за които правим тази стратегия и аз мисля, че ще продължим да действаме в нашата комисия, така както сме действали в миналото. Естествено, ние сме заинтересувани от вашето включване, най-вече когато става дума за бъдещата финансова рамка. Еразъм плюс Корпуса за солидарност. Надяваме се, че той ще се нарича във бъдеще Solidarity Service. Така че, пак казвам, нека да останем в контакт и благодаря за този толкова интересен след обед за вашето присъствие присъствие. Благодаря още веднъж. Естествено, благодаря на нашите преводачи за това, че е, придружиха нашата работа. Следващото заседание ще се състои на 21 февруари от 9 до 12.30 часа и е, от 14.30 до 18 часа и четвъртък 22 февруари от 9 до 12.30 часа. До тогава ви пожелавам всичко най-добро. Приятна вечер!